Good afternoon, colleagues. Uh, um, let me start the next point. Нека да продължим с следващата точка от дневния ред. Имаме обмен на мнение с министъра на външните работи, Република Парагвай, който в момента а, отговаря за председателството на Меркосур. Горещо ви приветствам, господин посла министър и също така приветствам господин посланника Антонио Ривас. Е, четири са държавите Аржентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай в е, Меркусур. И много се радваме, че господин министр, днес можем да ви приветстваме в нашата комисия, защото взаимоотношенията Европейски съюз Меркосур наистина са приоритетни. На 28 юни 2019 година, след 20 години от преговори, Европейския съюз и Меркосур стигнаха до принципно споразумение относно а, стокообмена във връзка с дела от по-широкото споразумение за асоциация, диалог и сътрудничество. По-настоящем Споразумението предстои да бъде прегледано от юристите, след което, разбира се, да се предостави на Европейския парламент за ратификация. Изключително важно е, е споразумението Европейски съюз Меркосор за двата региона. От всякаква гледна точка, економическа и политическа, ако се ратифицира, това ще бъде една огромна зона, която ще се обхване с население от 780 милиона жители и ще консолидира още повече тесните политически, економически и културни взаимоотношения между двата региона. Заедно с Меркосур ние проявяваме нашата готовност да запазим световния ред възоснова на правила и принципи. И това е изключително важно, когато говорим за многостранните взаимоотношения. Ние сме ангажирани към международно сътрудничество по много важни въпроси, като промяна в климата, търговия и международна сигурност. Е, има известни съображения и притеснения относно изпълнението на споразумението във връзка с устойчивото развитие, климата и правата на хората, на което трябва да се обърне внимание. Затова с голям интерес очаквам вашето мнение, господин министр, относно взаимоотношенията Европейски съюз Меркосур, къде са стигнали. Но преди това, позволете да дам думата на господин Никола Данти, който е първи заместник председател е, на Европейския парламент на делегацията за взаимоотношения с Меркосур. Два минути, заповядайте. Е. Добър ден. Добре дошъл на негово предъсходителство. Видяхме се в Асунсион миналия път, преди няколко месеца, което ръководех мисия, която последва изборите от страна на Европейски съюз водех делегация. Ние си сътрудничим от много години с Парагвай – Поискахте нашия та помощ в мисия за наблюдение 2016 и 16 и 18 година. Надяваме се едните седмици Парагвай и парламента на Парагвай да изпрати важен сигнал на подкрепа на някои елементи, които Европейския съюз посочи при последния доклад след изборите 18 година. Имаме много проекти за сътрудничество, те са много важни и големи проекти между нас и Парагвай. Благодаря за това, благодаря за работата на комисията и всички от тези, които работят по конкретните про- проекти. Е, с делегацията Меркосур видяхме как се развиват тези проекти. Това е стратегическо споразумение след 20 години. Искам да поздравя също вашето правителство и правителствата преди вас. Вие винаги сте били страна, която винаги е подкрепила споразумението и нуждата от такова споразумение с Европейския съюз. Това е стратегическо споразумение, както казах, не само от търговска гледна точка. Колегата Хене също ще навлезе в подробности, но аз искам да кажа, че тук има три стълба. От едната страна сътрудничество, втори стълб политически диалог, който е изключително важен за да има стабилност на отношенията, които съществуват. Те не са само економически, те са исторически и политически и са от стратегическа значимост и за двете страни. За нас е важно някои от приоритетите, които сме заложили а, в това да бъдат подчертани. Това каза и председателя в своето изказване. за е устойчивото развитие, климатичните изменения, правата на човека. Това са теми, по които трябва да работим и по които едните месеци да се случи нещо. Вие е, споменахте, че сега четем текста, превеждаме го и ще трябва да говорим по този въпрос. Националните парламенти. Мисля, че е важно тази дискусия да бъде съпътствана от сигнали по тези теми, които припомняме. За нас е важно също така да има развитие на регионалното сътрудничество и подсилването му в целия Меркосур, асоциацията на тези четири страни. Надяваме се в бъдеще сред тези четири страни да включим и Венецуела – E ehm, Което в момента не е част от текста. Трябва да подсилим регионалното сътрудничество, да подсилим също политическите, економическите, историческите отношения между Европейския съюз и четирите страни в Меркосур. Това е единствената сфера, в която Латинска Америка и Европейския съюз нямаха търговско споразумение. Имаме го с Китай, с Боливия, Имате го и вие с Перу, с всички останали. Само Меркосур липсваше. Това са четирите страни, които представляват всъщност голяма част от Южна Америка. Господин министър, пожелавам ви едно добро посещение в Брюксел, хубави срещи да протекат, да продължим да работим и Парагвай да продължи да бъде мотор. И да подпише такива споразумения. Благодаря. Uh, благодаря, господин Данти. И сега, господин Ривас, имате думата относно споразумението. Е, е, Много благодаря, господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати. За мен е висока чест като министър по външните работи на Парагвай – и по-настоящем председателстващ на Мар- Маркосур да бъда с, с вас. Приветствам подписването на споразумението Европейски съюз Маркосур. И на първо място позволете да ви благодаря, господин председател, за вашите думи. Това споразумение е резултат от 20 годишен труд – Имаше обстойни дискусии, понякога трудни. Искам да подчертая факта обаче, че споразумението Европейски съюз Меркосур е триумф на многостранните отношения в противовес на протекционизма. Очевидно, това е израз на разбирането между два блока, които имат е, толкова много общи е, е, принципи демокрация, върховенство на закона, свобода на словото, културните измерения също така имаме много общо и много други области, в които изразяваме общото си съгласие. Така че, когато говорим с гражданите, трудно беше да се обясни защо нямаше споразумение между Меркосур и Европейски съюз, въпреки приликите между нас. 60% от чужестранните инвестиции в Меркосур са от Европа. На практика това е едно продължаване на европейската предприемаческа мрежа. И в двете страни има положителни последици от съвместната работа и има само печеливши защото в Европа има много промишленост, много добре развити услуги, което е изключително важно, защото по този начин печалбите в тези области могат да бъдат увеличени благодарение на сътрудничеството. Липсваше ни това споразумение. В Парагвай, например, нямахме споразумение с Европейския съюз. Сега това ни позволява да поставим основите за економическа, търговска, политическа форма на съвместна работа. За нас поразумението е изключително ценно, предвижда се много обмен. Стокообмена ще бъде голям. Ще има нови норми и правила, които ще влязат в сила, които от своя страна ще ни дадат възможност да осъществяваме контролирана форма на търговия, ще можем да прилагаме тези правила в различни области, включително в околната среда, в пазара на труда и в други области, което ще подпомогне взаимоотношенията между нашите два блока. Освен това, Нужно е да анализираме какво означава това за сектора на услугите, например. Това ще бъде от полза и за Европейския съюз. Размер е 4 милиарда евро. Европейския съюз като инвеститор има сериозна роля в Меркосур. Това е всъщност най-големия инвеститор в Парагвай и представлява една следваща стъпка в взаимоотношенията Европейски съюз Маркосур. Освен това, следва да посочим значимостта на правилата, които ще влязат в сила в двете зони. Затова, според нас е много важно наистина едно споразумение да се основава на норми и правила. По този начин ще има възможност да развием различни области, които са значими за региона. Освен това, Много европейски граждани и предприемачи са проявявали желание да инвестират в нашия блок. Сега ще може да има възможност за износ, взаимоотношения, които да бъдат по-подредени и които да протичат по-гладко, което пък ще бъде от полза за, за всички. Искам да подчертая, че ние в Меркосур вложихме много усилия хода на сътрудничеството признаваме ползите от това споразумение. Бихме желали да стъпим на тази динамика, да използваме темпото в развитието на нашите взаимоотношения, както каза господин Данте. Меркосур е единствения голям търговски блок в Латинска Америка, която не разполагаше с, който не разполагаше с споразумение с Европейския съюз. Ето, както вече подчертах, 20 години бяха нужни, за да се сключи то. 1991 година бе създаден Меркосур – и първото, което предпояха министрите от Меркосюр, беше да дойдат в Брюксел и да започнат работа с Европейската комисия и съответно министрите по това време с министрите на 12-те държави. Държавите от Меркосур – изразиха желанието си за сътрудничество, експертно, техническо в областта на земеделието, митниците, техническите стандарти и първото споразумение, политическо, което бе изключено между двата блока, бе изключено скоро след тази първа среща. Много важно е да подчертаваме значимостта на сътрудничеството в двете посоки помежду ни. Отново подчертавам, това е триумф на многостранните взаимоотношения, мултилатеризма срещу протекционизма. И в този смисъл това е нещо много важно за нас в нашия регион в сравнение с други региони. ЕФТА бе подписан между съответно двете страни. Отбеляза се сериозен напредък и по отношение на споразумението с Канада, Корея, а също така и Сингапур. Всичко това е изключително важно за страните от Меркосур. Следим какво се случва и с другите държави, но това е споразумение с е, е, помощта на Европейската комисия между държавите. Тук не става въпрос за едно правителство. този начин ще можем да засилим и политическите организации и органи в Меркосур, ще можем да вложим повече усилия в защитата на околната среда, в върховенството на закона. Ако погледна, например, как стоят нещата в Парагвай, новият президент Марио Абдул стъпи в длъжност и назначи министър за развитие околна среда. Целта е да разработим екологична политика, която ще ни помогне да работим по проблемите на промените в климата в Парагвай. Парагвай е страна, в която има малко замърсяване и почти нулеви са парниковите емисии. Ние се опитваме да се противопоставяме и борим с замърсяването в други държави. Тоест, ние участваме в дейност, насочена към постигане на конкретни резултати и разполагаме с зелен фонд, с помощта на който можем да си позволим да подобрим положението в Парагвай. Сигурен съм, че ще има въпроси и още веднъж подчертавам, че за мен е висока част да имам тази възможност да говоря пред вас. Подчертавам от политическа, економическа гледна точка, от търговска гледна точка, от гледна точка на сътрудничество. Това споразумение е в интерес на двата блока. Благодаря много. Благодаря, господин министър имаме известна възможност е, за да, е, дадете и отговор на някои въпроси от колегите. Господин Каняс е първият е, от колегите, който желае, като докладчик за Маркосур, да вземе думата. Заповядайте. Да, благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министр, че сте тук. За мен беше голяма чест да обменим мнение с вас вчера. Беше много интересно. Един въпрос искам да ви задам, защото си мисля за бъдещото значение на споразумението Меркосур във връзка с консолидирането на напредъка в различни аспекти, економически, политически, погледнато екологично също с голям успех постижение на страната през последните години. Така че струва си да подчертаем колко важно е напредъка в тази важна държава. Поздравявам и усилията на президента на Парагвай да лансира и подкрепя споразумението така горещо. Въпрос към вас. Относно процеса на ратификация – Разбира се, има известни пречки, нужно е да има нужната ясна информация за съдържанието и какви са ползите, е въпросът ми е, от това споразумение за гражданите. Нямам предвид конкретните числа и суми, но просто за гражданите на Парагвай колко важно е това споразумение, как може да послужи като една възможност за по-справедливо общество, да може да има по-голямо уважение към околната околната среда, към а, човешките права. Как споразумението би могло да гарантира, че ще имат хората общо бъдеще в един променящ се свят? Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря, че казва, ми давате възможност да кажа няколко думи. Удовлетворен съм от начина по който се развиват преговорите от нели вече 20 години. По този начин ще се стигне до създаването на зона търг, свободна търговия, което е изключително важно, голям пазар, многобройни граждани. Освен това, ще бъде е, ползата за различни отрасли. Споразумението ще е положително, историческо. Приветстваме това споразумение. А, що се отнесе до политическата рамка? Струва ми се, че споразумението е справедливо, имайки предвид взаимоотношението между Латинска Америка и Европейския съюз. Ние сме естествени съюзници, споделяме много ценности достоинството на хората, общи въпроси във връзка с многостранните отношения. Имаме също така общо разбиране за международна система, която се основава на правила и норми. Има ясни предизвикателства, разбира се, например, промяната в климата. Сега един економически аспект. Това споразумение е политика практическо и може би повече ще укрепи нашите взаимоотношения, но тъй като искаме да излечем максимално полза от това, трябва да подчертаем, че ще има и трудности в парламента, но се надяваме на добър изход. Какво е вашето становище в Меркосур? Има известни политически промени във вашата част на света. В Аржентина, например, подкрепяте ли това споразумение? Особено тези правителства в Аржентина, правителство, което току-що дойде на власт. Merci beaucoup. Euh, euh, Госпожа Арена, благодаря ви. Благодаря ви за направеното изложение. То да се ме успокои, защото ако погледнете позицията на Парагвай и на Уругвай в рамките на Меркосура, можем действително да си представим скучното споразумение с подобни държави. Ако погледнем Меркосур като цяло, Парагвай 7 милиона жители, Уругвай е 3 милиона квадратни километра. Не, извинете, 300 не 3 милиона жители. Ако погледнете обаче Бразилия и Аржентина са много по-големи държави. И въпросите, които си задаваме, е, относно споразумението с Меркосур засягат в по-голяма степен Бразилия и Аржентина, отколкото Парагвай и Уругвай. Казвам, че се... нямам проблеми с тази идея, защото аз идвам от една малка а, е, държава Белгия с 10 милиона население, което взе много ясна позиция против е, Меркосур. Гласуването беше в парламента на Валония и там депутатите ясно отхвърлиха това споразумение. Ако може би смятате, че толкова малка държава не може да взема такава радикална позиция, но и вие идвате от малка държава в много важен важен регион и ние имаме право да кажем какво смятаме по въпроса. Имаме няколко въпроса. Първият е свързан с селското стопанство. Към момента стопанство в Европа е изправено пред трудности. Смятате ли, че споразумението с Меркосур ще подобри условията на земеделските стопани в Европа? Първи въпрос. Вторият ми въпрос е свързан с правата на човека. В момента заграбването на земя, в частност в Бразилия, е нарушаване на правата на кореното население да имат достъп и да се възползват от земите си като корено население. Смятате ли, че споразумението с Меркосур ще подобри това положение и на трето място околна реалната среда. Смятате ли, че една държава, която не е страна по споразумението в Париж, е достойна да сключи споразумение с Европейския съюз? А става дума за една държава, е, чиято отношение към климата засяга всички ние, разбира се, говоря за Бразилия и смятам, че действително имаме доста въпроси, които може да си зададем около това споразумение. Благодаря ви и аз. Думата има госпожа Анна Карацини. Eh, Благодаря ви и добър ден, добър ден и добър дошъл сред наш господин Ривас. Радвам се на тази възможност да обменим мнения с вас за да разберем каква е нашата позиция, каква е вашата позиция. Ще мина на английски, тъй като испанският ми не е много на ниво. Всички сме съгласни, че по-тясно сътрудничество между Майкрософт и Европейския съюз е, има много предимства и политическа гледна точка споразумението е важно за Меркосор, тъй като покрай преговорите по търговската част, като че ли пренебрегахме политическата част и мисля, че никой тук в парламента не би се противопоставил на идеята за сътрудничество. Но ако погледнете търговската част на споразумението, нещата са малко по-сложни и бих искал да бих искал да ви обобща дебата, който проведохме в пленарната зала малко преди коледа. Дебата започна по наша инициатива от Зелените и въпросът ни беше дали споразумението с Меркосур е съвместимо с новия Зелен пакт. Предполагам, че знаете новата голяма инициатива на Европейския съюз за едните 5 години е създаването на тази, този нов зелен курс. И ние в Зелените, както и други колеги, имаме сериозни съмнения дали търговското споразумение с Меркосур е съвместимо с зеления курс. Ако погледнете очакваното увеличение на износа на сълскостопански продукти от, от а, вашия регион към Европа, това със сигурност ще веде до увеличаване на емисиите от въглероден диоксид. Имаме, разбира се, и а, сериозни притеснения относно необвързващата клауза за запазване на човешките права, особено по отношение на Бразилия, както каза и колегата. Така че, доста са проблемите, но когато разговаряме с а, събеседните ни от Меркосур и има сериозни проблеми с а, работните места и в частност с малките стопанства, защото и ние ще започнем да сме огромно количество мляко на, на прах, например. Та въпросът ми е, ако вие е, произвеждате мляко млечни продукти, защо ние трябва да ги изнасяме в вашия регион? Председателят, моля ви, дайте възможност и ни другите колеги да зададат своите въпроси. Добре, приключвам последният ми коментар. Много е важно да отбележим, че проблемът не е в липсата на правила. В момента търгуваме възоснова на правата на СТО. Така че прекомерно да се каже, че към момента няма никаква нормативна рамка и съм нетърпение да очаквам отговорите. Благодаря ви. Благодаря ви. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí y por su exposición. Decía ayer ahora porque... Госпожо Биванова Гуис. Que no tenían... Un Благодаря ви за присъщето днес сред нас. Всъщност, вие, Меркосур е, може би единственият регион, с който все още няма сключено търговско споразумение и затова е важно да се изключи това споразумение. Важно да имаме сътрудничество с вашия регион. Не сме обаче убедени, че именно това търговско споразумение беше най-подходящият инструмент за сътрудничество. От наша гледна точка, този вид търговски споразумения единствено налагат един модел, основаващ се на неравенството. Модел, който води до все повече страдания във всичките райони, с пагубни последици също така за борбата с измененията с климата. В крайна сметка, с това споразумение ще произвеждаме ябълки, които ще се ядат на хиляди километри от мястото на производство с последиците за климата, които познаваме освен това, тези вид споразумения водят до загуба за местните селскостопански производители. Така че някои от нашите Европейския съюз не сме убедени колко смислено е това споразумение. Отвъд големите статистически данни, много сериозни резерви имаме относно въздействието на това споразумение за устойчивото развитие на Европейския съюз, в частност за селското стопанство, за животновъдите в Европа. Имам един съвсем конкретен въпрос към вас. Твърди се, че Аржентина се готви да, из... да, да изготви оценка на въздействието на споразумението Меркосул върху аржентинската економика. Знаете ли дали други държави от Меркосул предвиждат изготвянето на такава оценка, Ако да, ще бъдат и публикувани тези документи. Смятате ли също така, че ще оцелее споразумението при гласуването му и ратификацията в страните от Сори? И последна думата има Шмар Гонзалес от социалистите и демократите. Грация, президенте. Благодаря ви. Господин председател, добре дошъл господин Ривас. Споразумението за асоцииране с Меркосор тъй като трябва да си го припомним, говорим за споразумение асоцииране, т.е. далеч по-всеобхватно споразумение от простото споразумение свободна търговия. Споразумението за асоцииране се съдържа цяла глава за политическото сътрудничество, т.е. може да говорим за много повече неща от тоновете говеждо месо или тоновете зърни култури, които ще бъдат търгувани. И смятам, че не бива да пренебрегваме главата посветена на развитието, защитата на човешките права, на трудовите права и на околната среда. Съгласен съм с вашият подход. Парагвай и останалите страни от Меркосура са държави, които са си свършили, са си написали домашното по отношение на околната среда. И не можем да кажем същото за Европейския съюз. Така че ние смятам, че е важно да се приеме това споразумение, но не на всяка цена. Трябва да се замислим дали сега в подходящ момент да го приемем. От 20 години се водят преговорите, може би трябва да си даде малко повече време, за да разгледаме по-внимателно съдържанието на главите посветени на развитието и да се запитаме как наистина можем да а, свържем тези два огромни региона, които заедно съставляват нас 800 милиона жители. Как може да гарантираме, че напредъка по в Европа може да достигне до Латинска Америка и напредъка по в Латинска Америка може да достигне до Европа възможността наскоро да разговарям с представители на страните от Меркосел, които ми, каз... ми обясниха, че фуражите, които даваме на животните тук в Европейския съюз, в голяма степен са възоснова на царя се произвеждане в Меркосур, така че има много какво да се каже с споразумението, но бих искала да ви припасвам с добре дошли и тук. Трябва да говорим за всичко, не само за търговия, но и за сътрудничество. Искаме споразумение с Меркосур, да, но с повече е, права за работещите и да видим как можем да обвържем споразумението с другите важни за нас е, въпроси като околната среда. Благодаря ви, господин Ривас. Имате нелесната задача да отговорите на всички тези въпроси за в рамките на 5 минути. Благодаря ви. Ще се опитам да обобщя с няколко думи за Парагвай. Тези, това споразумение е много важно, едно от първите неща, които започнахме след завърването на демокрацията в Параграй е започването на споразумението за сътрудничество с Европейски съюз. И това споразумение донесе много облаги за Парагвай от економическа гледна точка, ни от гледна точка на възможностите за развитие. И не на последно място, това споразумение за сътрудничество всъщност беше авариен изход за Парагвай към Европейския съюз. И трябва да отбележим, че на всички избори, проведени в параграф от в Парагвай от тогава насам имаше мисли, за наблени изборите на Европейския съюз. И ние бяхме искали да продължим тази практика и на следващите избори. Споразумението между Европейския съюз и Меркосов ще улесни обменът не само търговският, но и политическият. И трябва да отбележим, че това споразумение има много важно политическо измерение, свързано с развитието. Това споразумение ще даде възможност да сме по-добре подготвени за заплахите, на пред които е изправя не само вашият регион, но и нашият регион. В голяма степен заплахите, които споделяме, са общи и за това от гледна точка на сигурността, на отбраната, на запазването на многостранният международен подход, трябва да сме в състояние да работим заедно, за да се справим с тези предизвикателства и да гарантираме, че тези заплахи няма да нарушат международният ред по отношение на новото ръждинско правителство, мога да кажа, че към момента работим в добро сътрудничество в рамките на Меркосор. Сега въпросът е дали ще има ново правителство и в Уругвай. За нас е много важно всеки път, когато а, има промени в региона, напредъка в една държава се отразява на цялата организация Меркосор. По отношение на сърското стопанство, трябва да отбележим, че страните от Меркосура отдавна изнасят съскотопански продукти към Европейския съюз и то при спазване на всички норми и критерии на Европейския съюз. И е много важно да го отбележим, защото това споразумение ще ни даде възможност да запазим износа на съскотопански продукти към Европа и също така ще гарантира увеличаване на търговски обмени в двете посоки. много е, за нас това е много важно, защото в нашия регион зачитаме правата на човека. страните от Меркурса също така са и а, страни по международният а, съд на Америките, където могат да се разрешават спорови. И по отношение на корното население мога да кажа, че ние в Парагвай сключихме цяла поредица от споразумения, чиято цел е защита на а, население. И в някои случаи се стигна до съдебни дела пред американски, американският съд за правата на човека. което е нормално при една добре функционираща система, но това показва и ангажираността на Меркосел за защитането на, права, на човешките права. А не бива да забравяме и естествената среда на нашите страни. Нашите страни са много богати на водни ресурси, които ни позволяват да произвеждаме по-голямата част от електричеството си по този начин което е чист и екологосъобразен начин на производство на електричество. Неодавна подписахме споразумение с ФАО за защита на горите и залесяване, като този план включва и клаузи за борба с бедността, което би трябвало да облагодетелстват над 17 000 домакинства в страната. Времето ми изтече, така че ще спра до тук. Е, ще оставим по-точното обсъждане в подробности на следващия е, дебат от този вид. Благодаря ви. Съжалявам, че толкова е, строго трябва да спазвам отделеното ни време. Съжалявам, но времето, с което разполагахме за днешната ни среща, изтече. Господин министр, сигурна съм, че ще имаме много възможности през идните няколко месеци отново да обсъдим споразумението. Днес със сигурност не беше нито първата, нито последната ни среща. Обеден съм, че споразумението ще продължава да ни занимава в близко бъдеще. Благодаря ви. За нас беше удоволствие да сте наш гост. Muchísimas gracias и... Е... Eh, и аз много ви благодаря. И за мен беше удоволствие да Дойде в Брюксел. И също така бих искала да ви осведомя, че през месец юни президентът на Парагвай ще посети Европейския съюз и Европейския парламент. И сега предавам кормилото на Девид Макайстър.